по член 163 от правилника. Сега преминаваме към обясненията на вода по дневния ни ред. Салутямо ла комисария. Казваме довиждане на комисарката. Благодаря, че бяхте тук до е, тъмни нощи. Доклад по собствена инициатива. Трима са се записали. Виждам само господин Полчак обаче, така че с това му давам думата. Онореволе Полчак. Имате думата. за za слова. Ем, я... Благодаря ви, господин председател. Аз подкрепих доклада, тъй като заключенията му са съвсем правилни. Исках обаче да се спра на гласуването по защитата на малолетните и непълнолетните и на ЛГБТИ. Не подкрепих тези текстове не защото смятам, че тези групи нямат нужда от закрила и подкрепа, а тъй като се опитах да изходя от позицията, че ако вие кажете, че сте ЛГБТИ, тогава няма да ви върнат в страната по происход. Не мисля, че е възможно да докажем принадлежността към общността на ЛГБТИ. Ние нямаме механизъм за проверка, затова не подкрепих текста. Преминаваме към доклада Карима Дели за устойчивия градски а, транспорт. Пак вие сте, господин Полчък. Е, я хочу říci, že tuto zprávu jsem nemohl podpořit. Благодаря. Все аз се изказвам. Искам да кажа, че не можах да подкрепя. Така или иначе ще ви изслушаме. Не се притеснявайте, ще ви чуем. Кажете. Но и la Ано, Ano, я, я говорю. I, will speak now. I will speak, sorry. Да, говоря, продължавам да говоря. Да, отново, от начало. Не можах да подкрепя този доклад по различни причини. Една от причините за подкрепата за альтернативни транспортни средства при градска мобилност. Предложението отива отвъд към онова, което може да се разглежда като разумни европейски разпоредби, които не противоречат на принципа на субсидиарност. Мисля, че е много по-уместно тези въпроси да се решават на национално ниво. Не защото съм против велосипедите, напротив, те са много подходящо транспортно средство, но не е необходимо това да бъде обект на резолюция на Европейския парламент. От друга страна, смятам, че националните държави трябва да могат да се занимаят с този въпрос. Благодаря. Благодаря. Получил съм много искания за обяснение на ВОД. Искам да кажа, че те могат да бъдат представени и в писмен вид. И така приключихме дебата по обясненията на ВОД. Протокола от днешното заседание